Розпочинаме popołudniową сесия. Добър ден, госпожи и господа. Нека да продължим нашите работа със следобеното заседание. Все още изчакваме няколко колеги. Става дума за колеги от НП, които трябва да присъстват на друго заседание. Ако погледнете дневния ред за днес след обед, ще видите, че имаме едно представяне от страна на Крис Ботерман. Става дума за един доклад, изготвен от организацията, известна като Джиопа Копа, на тема социалния диалог като най-ефективното средство в борбата срещу социалния дъмпинг и недекларирания труд в сектора на селското стопанство. Тази организация, позната като GOPA КОПА, е организация на национални сдружения с земеделски характер, сдружения на работодатели. За да се членува в тази организация, трябва да се получи специално разрешение – тези организации имат право да договарят условията на труд за своите служители на национално ниво. Знаете, че комисията има редица предложения за социалната политика в сферата на сълското стопанство. По тези предложения организацията Джопа Копа може да се произнася. През 2016 година Джиопа Копа публикува един доклад относно социалния дъмпинг и недекларирания труд в земеделието в Европейския съюз и в този доклад се подчертава необходимостта от повече на социален диалог и е, от упростяването на административните изисквания. Има един проект е, който е с е, двугодишна продължителност. Той е подкрепен от е, комисията и целта е да се реши проблема с недекларирания труд в сектора на селското стопанство в Европейския съюз. Проблема с настоящата система е, че недекларираният труд, незаконният труд насърчава измамите и нелоялната конкуренция. Доклада на организацията Джиопа Копа прави заключението, че би трябвало да има упростяване на административните изисквания, свързани с заетостта, данъците и социалната сигурност, за да може да има по-лесно решение на проблема с недекларирания труд. Нещо подобно ще е от полза за работодателите, служителите и държавите членки. Ще дам думата на господин Крис Боттерман. Той е председател на организацията Джопа Копа. Моля го да говори между 10 и 15 минути, да представи своя доклад и след това ще имаме възможност за въпроси и отговор. Имате думата, господин председател. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисията и на евродепутатите за това, че ни дадоха възможност да представим този доклад, който изготвихме заедно с нашите членове. Ще ви представя нашите усилия и резултатите от тях. В своето уводно слово председателя Шекерски разказа за нашата организация. Ние сме в Сдружение на работодатели, свързани с организацията КОПА. Водим социален диалог с европейските профсъюзи, често Европейската комисия се допитва до нас, председателя говори за това в началото. През 2014 година ние представихме един проект пред Генерална дирекция за етос на Европейската комисия. Радваме се, че имахме възможност да работим по този проект. Той беше посветен на недекорирания труд и незаконният труд в сектора на сълското стопанство в Европа. Вече беше казано, че недекорираният труд води до социален дъмпинг, който от своя страна води до нелоялна конкуренция. Ето защо трябва работодателите да спазват правилата. Ние като работодатели в сферата на сърското стопанство сме срещу социалния дъмпинг, срещу недекларирания труд, срещу нелоялната конкуренция. Как да се справим с проблема? Имаме четири стъпки, можем да кажем няколко думи за всяка една от тях. На първо място трябва да се види правната рамка и определенията. Трябва да се разбере какво е недеклариран труд, е, незаконна работа и така нататък. На второ място системата за контрол как се организира така наречения социален контрол. На трето място нещо много важно най-добрите практики и на четвърто място препоръки и заключения. Искам да кажа в началото, че нашето проучване е налично на 6 езика. Всеки може да получи този документ на един от тези 6 езика. Може да използвате и презентацията ми е, за свои цели, ако решите. Няма проблем. Няколко думи относно определенията. Съвсем накратко. Когато се зададе въпроса има ли определение на недекларирания труд, отговорът е следния. По настоящем няма правно обвързваща дефиниция на е, това понятие недеклариран труд за всички държави членки. Има един документ от 1998 година и един друг документ от 2007 година. В тези документи комисията се опитва да даде определение на този феномен и се казва, че това е, е дейност, за която се заплаща, която е законна, но не се декларира пред е, публичните органи. Това е определението в тези два документа. Значи, казва се, няма декориране на тази дейност пред публичните власти, но се покриват от друга страна редица дейности от неофициална помощ за домакинствата, чак до незаконна дейност, извършвана от незаконно пребиваващи лица. На следващо място, незаконната работа. Трябва да кажем, че съществува директива от 2009 година. Това е директивата, позната като незаконно пребиваващи граждани на трети страни в Европа. В тази директива има един член втори, и той казва следното. Става дума за даване на работа на незаконно пребиваващ гражданин на трета страна. Това е по силата на тази директива. В някои държави членки с които работим. Между другото, ние работим с почти всички. Та в някои от тези държави членки незаконната заетост, незаконното наемане на работа представлява криминално престъпление само по себе си. Виждате кои са тези държави. В някои страни няма дефиниции, но в тях незаконния или по-скоро недекларирания труд е форма на незаконна работа. Например, Португалия, Франция. Има обаче и държави, в които има напълно различна регулация и има държави, в които няма никаква дефиниция. С други думи, налага се да направим заключението, че ако искаме да направим нещо на европейско ниво срещу недекларирания труд и незаконния труд, трябва да използваме едно и също определение в цяла Европа. Това ще стане ясно от моите заключения. Когато говорим за социален дъмпинг, би трябвало да говорим и за така наречената фалшива самонаетост. Тя е част от така наречения недеклариран труд. Нямаме определение за тази дейност на европейско ниво, но ако погледнем съдебната практика на Европейския съд, има едно а, упоменаване на а, различни а, случаи в тази връзка. Те са на страница 19 в доклада. Та, там има едно кратко определение. Можем да говорим за фалшива самонаетост, когато става дума за лице, което се наема по силата на националното законодателство като самонаето, но изпълнява нарежданията на някого други го и няма право свободно да решава кога и каква работа да извършва и съответно няма дял в така наречения търговски риск на работодателя. Значи, това е едно определение, много е важно да го погледнем. И накрая, нещо по отношение на определенията, още веднъж. Работихме с Генерална дирекция за етос по отношение на командироването. Много хора смятат, че в сълското стопанство има много командироване. Това не е точно така, но в държави като Франция, например, командироването се увеличава. Командироването обаче най-често се наблюдава в отраслите на транспорта, например, не толкова в селското стопанство. И накрая по отношение на определенията, ако погледнем положението в държавите членки, много е трудно да се намери правно определение. Виждате, че червеното преобладава тук няма определение на тези феномени. На второ място контрола. Във втората част на нашия проект говорим за изпълнението на разпоредбите и за е, инспекциите, контрола. Контрола е много важен. Знаете за санкционирането, знаете за правата на работниците, знаете за отговорността. Всичко това са много важни аспекти. Изпратихме въпросници на държавите членки и един от въпросите, които задаваме, имаше за цел да разберем е, какво точно законодателство служи за основа на трудовите инспекции? На следващото място, какви са правомощията на трудовите инспекции? На трето място, какви права имат инспектираните лица? Виждате тук на тази картина че в повечето европейски държави ролята на инспекцията е свързана най-вече с изпълнението. И има някои държави, които залагат на изпълнението на разпоредбите, други пък са насочени по-скоро към възпирането. Искахме да разберем, освен това, дали има примери в някои държави членки за други инструменти, законови инструменти е, или пък инструменти на основата на колективни е, споразумения – инструменти, които да са създадени с помощта на социалните партньори. Трябва да знаете, че в Европа има повече от 20 милиона души заети в селското стопанство, но между държавите има големи разлики. В Германия и в Швеция има е, хора, които са на пълно работно време в сектора на селското стопанство. Във Франция, Италия, Белгия, от друга страна, има сезонни работници и краткосрочна заетост. С други думи, има различия по отношение на типовете договори. И накрая все по-често ставаме свидетели на а, работа от страна на едно лице за много различни предприятия. Много е важно, освен това, да се види доколко е възможно да има упростяване. Ще дадем два кратки примера. Тук виждате е, формалните изисквания за комуникация, когато работодателя трябва да оповести, че дава работа на някого. Значи, трябва ли да има е, изискване за такова оповестяване, кога то се прави преди началото на договора или след като договор е влязъл в сила. На следващо място, дали се използва хартиен носител или информацията се дава по електронен път. И на следващо място, колко декларации или оповестявания трябва да се правят, една или повече. Когато има само една декларация, нещата са много по-лесни, по-лесно се следват правилата. Ако е, системата е по-сложна, се създават възможности и за повече грешки. На следващо място. Да приемем, че има декларация от страна на работодателя, но тя не отговаря а, на 100% на правилата. Много е важно да се знае какво се прави, ако има някаква малка грешка в декларацията. В много страни формалните грешки се третират по същия начин като недекларирания труд. Само в тези пет държави в зелено има по-различно отношение спрямо формалните грешки. Ето защо ние смятаме, че санкциите трябва да са съразмерни спрямо нарушението. Една формална грешка не може да се разглежда по същия начин като недекларирания труд. И накрая, относно процедурите, много е важно да разберем какво трябва да направи работодателя тогава, когато се налага да се управляват трудовоправните отношения. Виждате, че има държави, в които има много строги административни изисквания за онова, което трябва да се направи докато договора е в сила. По отношение на документите за социално осигуряване има много разлики в държавите членки, но и там документите са достатъчно много. Между другото, сега има много работници от източна Европа, които работят в Западна Европа. В Западна Европа има много семейни ферми и всеки работодател трябва да подава информация в страната по происход на сезонния работник. И това е голямо бреме за работодателите. И накрая, тъй като времето напредва, накрая по този въпрос, много е важно винаги в диалозите да участват социалните партньори. В държавите, в които има силни организации на работодателите, се спазват правилата в много по-голяма степен. Виждате как се организира социалния диалог в различните държави. Следващия слайд няма да го коментирам. Информация има в доклада и то в рамките на 15 страници. Става дума за добри практики. Добри практики в нашите държави. Имаме добри практики по отношение на работата, сътрудничеството с трудовоправните инспекции. На следващо място добри практики относно изпълнението на правилата, упростяването, и имаме и добри практики по отношение на организацията на социалния диалог между работодателите и синдикатите. Мисля, че тези примери ще бъдат много полезни за вашата работа. Отново казвам, доклада е наличен на 6 езика. В края на нашия документ имаме една глава, свързана с заключенията и препоръките. Нека да кажа няколко думи в тази връзка. Имаме препоръки относно определенията. Вече казах, че няма определения на европейско ниво. Моля да обърнете внимание на препоръките. Много е важно да се почерпи познание от националните определения. Нещо трябва да се направи в бъдеще точно по този проблем. На второ място в заключенията. Какво могат да направят държавите? Важно е да има превентивни мерки, Важно е да има съразмерни санкции. Една формална грешка, както вече казах, не може да се разглежда по същия начин като недекларирания труд. На следващо място, упростяването, то е изключително важно. Знаете, че твърде голямото административно бреме не води до по-добро спазване на правилата, затова трябва да видим какво можем да направим за да имаме добри практики. Знаете, че в сърското стопанство има много семейни ферми и много често се налага те да наемат отделно лице, което да се занимава с административните изисквания. По отношение на трудовите инспекции, вече говорих, много често има тристранни преговори, така наречените тристранки. Що се отнася до ролята на социалните партньори, в държавите, в които социалните партньори участват на равна нога, правилата се спазват повече. И накрая, по отношение на незаконния или недекорирания труд, той е проблем не само на конкретните държави. той е проблем на цяла Европа. И ето защо ние, работодателите, Искаме да се справим с проблема. Надявам се, че през 2019 година много ще говорим за селско стопанство и много ще говорим за нашите препоръки и най-добри практики, както и за нашите предложения за упростяване. Мисля, че трябва да се намерят стандарти за обмен на добри практики. В заключение, искам да кажа, че е, нашето проучване според нас е много важно. Ние сме срещу всякакви форми на социални измами и на недеклариран труд. Отново искам да подчертая, че в Европа нямаме нужда от повече регулация, имаме нужда от по-добра регулация и от по-прости правила за нашите членове. Благодаря ви за вниманието wypowiedzi od pani i panów posłów. Сега можем да чуем въпроси от е, депутатите. Господин Лаза, заповядайте. Благодаря, господин е, председател. Наскоро пътувахме във Франция, говорихме за работната ръка. Доста любопитни неща научихме. Хиляди командировани работници е, работят е, в тази област, заедно с Испания. И е, всъщност там идват и работници от Латинска Америка, от Еквадор от Перу договори за 6 месеца. Какво възнамерявате да направите, за да се контролира доста, а, а, происхода на работниците, които би трябвало да са поне а, от европейски происход? И какво ще кажете за разходите за труд. Важно е държавите да могат да контролират своите граници и да имат право сами да организират пазара на труда на своя територия. Благодаря. Благодаря, господин председател. Исках да благодаря на господин Ботерман, председател на КИОПа. Аз имах възможност да се срещна с него по-рано и се радвам, че участва той в днешното ни заседание. Много е важно какво става с работната ръка в фермите. Трябва да се избегне социалния допинг, искаме е, социална устойчивост. И искам да ви поздравя за работата, която вършите. Не искаме повече правила. Искаме настоящите правила да се подобрят. Е, т.е. тяхното приложение да се подобри. И за тази цел е добре да се хармонизират определенията – Има различни определения в различните страни и това води до различно третиране. Има и различни санкции при различните практики, както и различен начин, по който се третират работниците, осъществяващи нелегален или недеклариран труд. Бихте ли потвърдили това? Второ, има е, доста е, голяма променливост в търсенето на работна ръка в селското стопанство. Има сезонност. Има моменти, в които има нужда от много работна ръка. За 40-45 дена има нужда от много работници и тогава фермерите трябва да могат да наймат много хора и то бързо. Аз съм испанка, в моя регион има много временни работници в селското стопанство. Е, и това е така вече 30-40 години. Всъщност, преди 30-40 години хората пътуваха до Франция, за да берат грозде е, на временен договор. Какво може да се направи? как можем да посрещнем потребността а, от работна ръка в тези пикови моменти в селското стопанство, без същевременно да се стига до найемане на работници нелегално или недекларирани. В моята страна поне голяма част от този тип а, а, труд се регламентира на местно равнище или на равнище провинция с колективни трудови договори. Е, тоест, има е, споразумение за заплащането. Е, господин Балтерман, възможно ли е това да се въведе и на други места? Господин Денано. Благодаря, господин председател. Този договор идва в много важен момент, когато говорим за социалния дъмпинг в Европа, не само в селското стопанство, но специално селското стопанство е от интерес за нас в тази комисия. И що се отнася до нелегалния труд или до недекларирания труд, е важно да си зададем въпроса какво прави Европа в тази област. Според мен има сериозна опасност, ако не е, намерим отговора на тези въпроси. Първо, има проблеми с изкривяване на конкуренцията. Второ, говорим за положението на, на хора, определени хора, които понеже техният труд е недеклариран, не получават достъп до права, които им се полагат, например социално осигуряване или здравно осигуряване. Скоро ще се стигне до брането на ябълки. На други места на, на различни места сезонът идва в различен момент. Няма ли начин да се направи система за координиране, така че работниците да могат да се прехвърлят от една реколта на друга? Господин Рупе, благодаря и слушах вашето изказване внимателно, с голямо удоволствие. Темите, които вие повдигате, са доста актуални. Трябва да намерим възможно най-гъвкави решения, за да не осложним нещата допълнително. Всички знаят, че селското стопанство е по-особена област, получава подкрепа, населението с костопанските райони намалява, особено младите намаляват и ако мерките се затегнат, ще има още повече проблеми липсата на дефиниции не означава непременно, че има нарушения на правилата. Мисля, че трябва доста да внимаваме, когато приемаме правила. В вашия доклад изредихте причини, поради които се стига до нелегален или недеклариран труд. В някои държави членки, може би, данъчните системи са доста неблагоприятни спрямо декларирания труд. Или пък бюрократичните изисквания са прекалено осложнени. Това са две сериозни причини, поради които се стига до недеклариран труд. И може би не е лошо да се търсят начини да има стимули за декларирането на труда, да има някакви ползи от това. Може би тогава държавата няма да спечели много економически, но поне ще има ясна картина за случващото се. и това ще е важно постижение, защото нещата ще се подредят. Трябва да сме внимателни, когато действаме в тази област. Не казахте какъв е процентът на недекларирания труд в селското стопанство. 1% или 50%? Ясно е, че има сезонни а, пикове на търсенето. Има други сезони, когато на една ферма са необходими само един-двама души които карат а, комбайн. И толкова. А, използвате терминологията социален дампинг. В други области обаче, в транспорта, има твърдение, че ако даден работник в областта на разборта получава заплата по-ниска от обичайната в съответната държава. Това също е социален демпинг. Е, кога се говори за социален демпинг? А, когато има по-ниска заплата или когато има недеклариран работник? Ясно, трябва да е ясно за какво говорим. Едно не е декларираният труд, друго е какви са заплатите. Не може да се наричат социален демпинг и двете неща. Трябва да има малко по-ясна и коректна потреба на терминологията. И мисля, че трябва да работим на европейско равнище. Свободното движение на хора трябва да стане по-ясно за всички в Европа. Благодаря, господин Капуто. Благодаря, господин председател. Нека и аз да благодаря на господин Ботерман за изключително интересната презентация, която съм сигурен ще помогне за диалога между европейските институции и селските стопани. За мен тази тема е изключително интересна. Интересен е въпросът за недекларирания труд – в който се ангажират работници от Кампания, от Южна Италия като цяло и въобще от Южна Европа. Доста се осложняват нещата в селското стопанство, когато има и нелегални посредници, осигуряващи нелегален труд. Тогава се води до... Тогава може да се стигне до сериозни проблеми. Е, е, злоупотребява се с вратички в закона. В, Италия има доста проблеми с това. Употребили, е, приели сме закон, за предоставящите такъв нелегален, такива нелегални работници и се опитваме да преследваме онези, които експлуатират работа на черна и работещи на черна. Зададох въпрос към комисията за тези нелегални посредници, осигуряващи работна ръка, но не получих задоволителен въпрос. Зададох по-конкретен въпрос след това. Говорих за опасностите в тази област. Ясно е, че има директива за безопасността на работното място, както и правила за нелегалната иммиграция. Обаче сезонните работници сякаш са невидими за обществените органи. Може да се стигне да се приемат определени мерки, да има, да кажем, условности в контекста на ОСП и е добре да се обсъдят нещата с, с, в контекста на продължаващия диалог с Геопа Копа. И в тази връзка, господин Ботерман, искам да ви попитам а, какво смятате за а, възможностите за едно по-сериозно присъствие на държавните власти в този отрасъл, за да може да се проконтролира нещо, което се превежда в е, бич в е, селско-стопанския отрасъл. Госпожа Нойхл, и аз ви благодаря за изложението. Когато прочетох заглавието на изследването, ми стана ясно, че Европейският парламент трябва ясно да заяви, че всяка форма на незаконна заетост, всеки един опит за ненадлежно регистриране на каквато и да била форма на заетост трябва да са обект на борба от наша страна. Не става дума за малозначими деяния. В много държави членки подобни действия все още се квалифицират като малозначими деяния. Трябва да се прилагат съразмерни санкции когато има хора, които експлуатират други хора, не регистрират трудовото правоотношение, когато има хора, които наемат на работа бежанци, само защото това е по-ефтино, трябва да има и преследване по наказателно правен ред. Подобни действия не са малозначими деяния най-вече сред ресторантьорите, сред сълскостопанските производители. Хората знаят, че съседите им, например, незаконно наемат работници. Подобни действия са известни в отрасъла, но работещите в отрасъла взаимно се прикриват тъй като смятат, че ще има е, отрицателни последици за тях, ако не прилагат подобни незаконни действия. Ние обаче трябва ясно да се противопоставим на подобни явления. Не може да се търсят извинения, като например, че въпросното лице има проблеми с е, данъците или пък, че е прекомерна бюрократичната тежест. Не бива да се стига до такива извинения. Съвсем ясно става дума за незаконни деяния. Например, в Бавария хора, мъже, буквално се проституират, работейки незаконно. Не само в строителния сектор, но и в отрасъла на селското стопанство. Срамно е това за Бавария, както и за страна като Германия. Трябва съвсем ясно да заявим, онези, които вършат подобни неща, трябва да попаднат в затвора. Госпожа Петир. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на нашия гост за направеното изказване. Както виждаме, сте използвали данни от 16 държави членки. Първият въпрос, който искам да задам е кога ще съберете данни за всички държави членки, включително и Хрватия. Споменахте Три примера за добра практика. Но те може да са твърде амбициозни за някои държави членки. Ясно е, че селските стопани не винаги се организират в асоциации и не винаги са способни да преговарят а, като социални партньори. Разбира се, че това би било оптимално решение но на европейско равнище стана ясно, че социалните партньори не успяха да постигнат договорености дори по директивата за работното време. Така че може да си представите как може да се отрази това на селското стопанство, където селските стопани не са добре организирани и не могат да се борят за правата си. Споменахте за проблемите в държавите членки. Не става дума за липса на регламентация, а за некачествени разпоредби. Какво според вас трябва да влезе в разпоредбите, така че нещата да се променят? Също така, нека да спомена, че бях докладчик за становището на ролята, за ролята на жените в селските райони. Имам един въпрос, свързан с професионалния статут на членове на семейството, съпрузи или съпруги, работещи в селското стопанство приемането на техния професионален статут. Тоест, съпругата има ферма, жената работи в фермата и му помага. как може да се признае нейната роля? Господин Мариас. Благодаря, господин председател. Докладът е много интересен. Но има и нови развития в областта. Едно от новите неща е в селското стопа, в Средиземноморието са хилядите бежанци, особено нелегални иммигранти, които се озоваха в Испания, Италия и Гърция. И много от тях на практика са блокирани в тези страни. Нещо, което създава множество възможности за недеклариран и нелегален труд. Селските стопани са бедни, често се сблъскват с допълнителни трудности, налагат им се допълнителни ам, данъчни изисквания. Има хиляди мигранти също време, но които са източник на ефтин на работна ръка. Те често работят в по-големите ферми обаче и така малките семейни ферми са поставени в неконкурентно положение. Гръцкото правителство възнамерява да предостави на мигрантите държавна земя, която да обработват. Това означава, че вече има натиск върху дребните селски стопани. Министър на селското стопанство, господин Апостол, каза, че 1000... над хиляда души ще получат земя за обработване. В Гърция също се говори и за създаване на специални економически зони, в които нормалното трудово право няма да се прилага, където ще работят мигранти и чакащи е, статут е, на обежище. Е, това изчакване може да продължи 3 години те няма да имат законова защита, няма да имат осигуряване. Това е нов феномен, ново явление в Гърция. Ни се опасявам, че то може да стигне и до други страни, като Италия, например. И всъщност може да унищожи малките семейни и селски стопанства. Защото големите стопанства са най-големите работодатели на, нелегален, на, на, на мигранти. Това бяха желаящите да се изкажат и да се зададат въпроси. Дам думата на господин Ботерман, за да отговори на направените коментари въпроси. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на няколко от зададените въпроси. Нека да започнем от последния въпрос. Търсещите обежище. Има много беженци в много страни в Европа. И в Геопа направихме проучване. Поискахме членовете ни да попълнят въпросник за възможностите за наемане на беженци. Не говорим за нелегален труд. Мисля, че всички, включително и работодателите са против нелегалния труд и против недекларирания труд. Но ако става дума за бежанци, ясно е, че във всички страни от момента, в който търсещите обежище се регистрират, те биха могли да получат някакво разрешително за работа, да кажем за 10 месеца или за 12 месеца т.е. един кратък период, за да могат по някакъв начин да се прехранват. Що се от... Това е предложението на нашите членове. Що се отнася до въпроса зададен от госпожа Петир? Да, действително проучихме 16... Имам отговори от само 16 страни, но възнамеряваме да съберем допълнителна информация. Имаме много член... Ние сме членове наблюдатели в платформата за наблюдение на нелегалния деклариран труд и работим с членовете си, за да събрем допълнителна информация, включително и от Харватия и от други страни, които по-настоящем не са включени. Зададохте и въпрос за качеството на правните норми. Констатирахме, че в множество страни са прияти закони с добри намерения за тях, но в крайна сметка се стига до прекалено осложняване. В множество страни селските стопанства са семейни ферми. Голяма част от тези селски стопанства ни не наемат работници през цялата година, а само сезонно. И разбира се, че нямат а, а, отговорни човешки ресурси, а, който да се занимава с, всички административни изисквания. Тоест, доста е трудно за малките стопанства реално да прилагат регламентите. Затова е необходимо да се опрости процедурата. Да кажем, възможно е да се говори за деклариране по по-упростен начин, а не така както в някои страни в момента, в които се изискват няколко различни документа преди да се декларира работникът. И работим в страни като Польша и България, например, и се опитваме да помогнем на колегите си в новите страни членки, за да разберат значението на социалния диалог. Когато се работи в контекста на преговори между социалните партньори, се, взема предвид особено, се вземат предвид особеностите на определения тип заетост, заедост и можем да помогнем за разработването на добри норми. И последен елемент. твърде, твърдо вярваме в следното. Констатирали сме, че много често в много страни жените, които работят активно в селските стопанства, реално са невидими. Нямат статут като заети лица. Така че сме съгласни, че е добре да се даде статут на жените, работещи в селското стопанство. И също членовете на семейството, работещи в семейната ферма, а, но това трябва да стане без да струва твърде скъпо а, за селските стопани. Записах си и някои други въпроси. В а, вашето вручване казвате, че няма ясно определение на социалния дъмпинг. Какво е това? Някой да получава заплата под 2000 евро или нещо друго, мисля, че може да се даде ясна дефиниция. А именно социален дъмпинг има, когато се работи в една страна, в която има определени правила, определени трудовоправни норми, които се прилагат, различни споразумения за, за заплатите, за надбавките и прочие, които спрямо съответното наето лице не се спазват е тогава има социален дъмпинг. Това не се прилага, когато говорим за командироване. Дадена фирма може да командирова работници в а, друга страна, но а, а, те трябва да спазват същите правила. А, всъщност те са длъжни да спазват и при командироването същите правила, а, които се прилагат на място. Тоест, е, правилата за продължителността на работния ден, за заплатите, за надбавките, всичко това трябва да се спазва. Е, цената на труда в е, различните страни в Европа е различна. Същевременно, определени норми са национални компетенции. И те се договорят между, договарят между социалните партньори представителите на работещите и представителите на работодателите, както и държавата. Същевременно е естествено, че има разлики в заплатите, защото и стандарта на живот е различен в Европа и трябва да се настои на това, където и да работи даден работник, командирован или не, спрямо него да се прилагат всички правила, прилагащи се към местните работници. Сега, що се отнесе до процента на нелегалния труд или на недекларирания труд? Еми, доста е трудно да се е, направи преценка, защото няма каквито и да било административни следи от недекларирания труд. Има някакви е, разчети, е, но е доста трудно да се предположи какъв точно е процент. Синдиката в областта на селското стопанство също се опитва да прецени ситуацията, но и те казват, че е доста трудно Имаха едно проучване в 90 страни и сигурно сте получили тяхната документация. Те говорят за 20%, дори над 20%. За мен това е малко завишен процент. А, и е, да, той е екстраполиран от данните от няколко страни. Възможно е в някои страни да има така, толкова висок процент, но това не е средния за Европа. Сега, защо има социален дъмпинг? Защо има нелегален труд или недеклариран труд? Еми, има един непряк отговор. А, нещо, с което се сблъскваме в много страни. Не се прави разграничение между действителния нелегален легален или недеклариран труд от една страна и не спазването на някои формалности от друга. По някой път има ситуации, в които а, само едно административно изискване не е спазено и, а, и вече се смята, че има ситуация на, не, а, на нелегална трудова ситуация. Първият от задалите въпроси каза, че има а, хора от а, Латинска Америка, които идват в а, Европа и работят. В Европа има свободно предвиждане на хора, свободно предвиждане на работници и служители. И в това но също на всяка страна може да реши кой друг, освен е, граждани на Европа, могат да влязат на територията на съответната държава и да работят. Ето да кажем, Финландия има споразумение с Русия и има възможност за наемане на работници от Русия. А, Полша може да ангажира граждани на Украина. Някои страни от Южна Европа имат споразумения с страни от Северна Африка за подобни възможности. Тоест тези правила се приемат на ниво държ... Е, държава членка и няма европейски е, правила за това кой може и кой не може да влиза от трети страни на територията на дадена държава членка. Защо се отнася до Испания, казахте, е, че трябва да се работи по определени дефиниции. Да, вярно е, е в европейските институции и в контекста на платформата трябва да се направи анализ на действащите в момента определения в различните държави членки. И ако действително искаме да се борим срещу недекларирания труд и нелегалния труд, трябва да можем да работим в контекста на еднакви дефиниции. И е добре да работим заедно с държавите членки, за да се направят определени препоръки за упростяване. Има някои малки семейни ферми, които трябва да прилагат правилата и трябва да се има предвид, че те нямат отговорници специално за наемането, които по цял ден да се занимават с проучване на норми. Важно е и за вас, които работите в отрасъла на селското стопанство, по отрасъл на селското стопанство, да разберете, че има страни, в които има повече гъвкавост. Повече гъвкавост, например, за временни договори, там където има сезонна работа. Във Франция в момента се изисква работната седмица да е максимум 38 часа. Обаче в селското стопанство има работници, работещи 11 часа на ден, 50 часа седмично. И а, а, тогава става доста сложно, защото се налага да им се плаща за извънреден труд. А, и тези неща затрудняват работата на семейните ферми. Беше зададен въпрос и от депутат от Италия, ако правилно си спомням, за това дали ни е необходима намеса на властите, по-активна намеса на държавните органи. Ами има страни, в които би могло с по-голяма намеса на държавните органи да се постигнат някакви резултати. Същевременно обаче е, всички тези е, въпроси трябва да се договорят с социалните партньори. Ако социалните партньори не са активни, е, тогава, ча и едва тогава, трябва да се намесят властите. Говорите и за възможностите за вписване на определени условия в е, приложението на общата селско-стопанска политика. Това обаче е доста трудно. Не съм разговарял по темата с колегите от ГЕОПа, но мога да ви кажа, че и по-настоящем има доста страни, в които много трудно се прави разграничение върху а, нарушения, при които само е, едно административно изискване не е спазено и други страни в, и, и, и други ситуации, в които има действително нелегален труд. В по-голямата част от европейските страни, ако се търси статистическа информация от органите на инспекцията по труда, реално не може да се получи тази информация, защото и двете ситуации се записват като нередовна ситуация и толкова. Тоест, доста е трудно да се разграничат нещата. Опитах се да отговоря на повечето зададени въпроси. Ако смятате, че съм пропуснала нещо, припомнете ми. Но искам да повдигна още един въпрос, който според мен е важен за вашата комисия. Дадох няколко примера за директивите, свързани с социалното осигуряване. А, има депутати, които през последните месеци работят по темата активно. Става дума за това, че работ... работодателите във всяка страна, където има сезонни работници, имат определени задължения, а именно да се свържат с администрацията, осигуряваща социално осигуряване в страната на происход на съответния работник. Нещо, което е изключително тежка административна отговорност. Няма ли някакъв начин да се опростят нещата? в една е, комисия на Европейския парламент, чиято цел е да помогне за доброто функциониране на селското стопанство, може би е добре да се предприемат мерки за облегчаване на възможностите на работодателите в селското стопанство за а, деклариране на социалното осигуряване, а, а не те да трябва да проучват всичко във всички 28 държави членки. Благодаря много за зададените въпроси. Szczegółowo на większość pytań. Председателят, благодаря ви. Отговорихте на повечето от въпросите. Отговорихте подробно. Остават ни още 10 минути, което не се случва толкова често. Благодаря ви за представенето, благодаря, че участвахте в разискванията, благодаря и за отговорите, които дадохте на въпросите ни, тъй като става дума за важна тема, засягаща немалко хора. Сред нас е и представител на комисията. Благодаря ви, господин Ботърман. Не зная дали има други въпроси. Ако не сте получили отговор на въпросите си, можете да се свържете с господин Ботерман по електронната поща. Докладът е наличен на няколко езика. Още веднъж благодаря на господин Ботерман kolejnego punktu 11. Преминаваме към следващата точка от дневния си ред. Знаете, че днес няма да обсъждаме по тази точка перспективите и предизвикателствата пред пчеларството в Европейския съюз. Вместо това ще обсъдим проучването на СТОА на тема прецизното земеделие и бъдещето на селското стопанство в Европа. СТОА, звеното за научни прогнози, извършва интердисциплинарни проучвания, предоставя стратегически консултации по отношение на научни и технологични альтернативи, прави и научни прогнози. СТОА извършва проучвания, организира семинари, семинари, посветени на редица теми от областта на науката. Това звено включва 25-ма депутати. Сред тях са госпожа Петир, господин Неков и госпожа Макентайр. Те са представителите в стола на нашата парламентарна комисия. Имаше голям интерес към членство в стола. На съвета на председателите на парламентарни комисии се стигна до доста оживени разисквания за броя представители на парламентарна комисия в СТОА. Но, що се отнася до присъствието на членовете на стола на заседанията на звеното, не се водиха чак толкова оживени разисквания. Днес ще говорим прецизното земеделие и бъдещето на селското стопанство в Европа. Госпожа Магинес, качеството си на заместник-председател на парламента, упражнява надзор върху работата по тази тема. Господин Рюбих и госпожа Макинтайр също са участвали в извършването на това проучване. Разполагате с текста му. Разполагате с текста на хартиен носител, имате достъп до проучването и в електронен вариант на страницата и митинг в интернет. Най-малко вече е казано за прецизното земеделие. Аз също мога да се изказвам надълго и на широко по темата, но мисля, че сега е по-добре да дам думата на специалист. Знаем колко важно и с какви разходи е свързано костопанското производство. Трябва да направим така, че разходите за сълскостопанско производство да са ефикасни – Сега ще дам думата на експерта за неговото изложение. Сърдечно ви приветствам с добре дошъл на заседанието на комисията ни. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на членовете на Европейския парламент за това, че ни дадоха възможност да изтъкнем важните аспекти на прецизното земеделие, да разясним в кои области може да допринесе за бъдещето на селското стопанство в Европа. В тази област работят немалко органи. Те са представени накратко в доклада. Ако разгледаме селското стопанство в Европейския съюз, то ще установим, че до 85% от стопанствата са под 20 хектара. Едва 7% са с над 50 хектара. Това е един от проблемите, пред които сме изправени, а именно неравномерното разпределяне на стопанствата по размер. Неравномерно е разпределянето и по държави членки което ще бъде проблем в бъдеще. Друг проблем е свързан с демографския аспект. Много малък е броят на сълскостопанските производители, които ще продължат да извършват тази дейност и след 15 години. Едва 20% от производителите към момента са под 44 годишни. След 20 години това означава, че тези хора вече няма да извършват тази дейност. Възниква въпросът какво можем да предприемем. Какво трябва да направим, за да продължи селското стопанство да продължава да е ефикасно. Как можем да привлечем младите хора към работа в този сектор? Как можем да избегнем мигрирането им? Проблем е запазването на стопанствата в ръцете на стопаните. Трудно е да се справим с миграцията от селските райони. За какви понятия говорим? Говорим за така нареченото интелигентно селско стопанство, прецизно земеделие, за цифровизацията на обществото, както и за едно селско стопанство, което да ни помогне да се справим с предизвикателствата на бъдещето, като продоволствената сигурност, безопасността на храните, екологичната отговорност и климатичните промени. Цифровизирането на обществото вече е факт. Смартфоните са всеобщо явление. Сигурен съм, че всички тук в Европейския парламент осъзнават, че цифровизацията се отразява върху промишлеността, върху ежедневието ни и редица други области. Прецизното земеделие може да се възползва от цифровите технологии – то може също така да се базира и на добри практики в областта на така нареченото интелигентно селско стопанство. Интелигентното селско стопанство е опит за оптимизиране на селскостопанското производство въз основата на една солидна комбинация от аспекти, свързани с генетиката, с околната среда, като например климатичните условия, от технологични аспекти, които могат да допринесат за отглеждането и обгрижването на културите и от добро управление. Оптимизирането на тази комбинация от различни аспекти е предизвикателство, с което се опитваме да се справим. Това ни отвежда към основните елементи на интелигентното селско стопанство. Какво е важно тук? Според мен е важно да се анализира информацията. Трябва да се правят, според мен, добри наблюдения. Когато сме някъде на терен, виждаме немалко. Но знаем ли какъв е реалният брой на културите? Знаем ли дали има някакви болести по растенията? Дали културите получават достатъчно хранителни вещества. Не е достатъчно просто да се направят такива наблюдения. Те трябва да бъдат документирани, например под формата на почвени карти. Те трябва да са налични и за предходни периоди, не само за настоящия момент. Ако разполагаме с цялата тази информация, е вероятно да можем да направим добър анализ, който да прерасне в интелигентни решения. Сортовете царевица, например, които е по-подходящо да се отглеждат с Извинете, някои сортове царевица, например, е по-добре да се отглеждат ам, на определени площи с определена структура на почвата и определени други условия. Тази информация трябва да се подава на производителите на семена, например. Трябва да се правят и обстойни изпитвания, за да се разбере кой е най-подходящият генотип. След това се стига до засаждането и на следващ етап до турене. И по отношение на туренето трябва да се направи подходящото дозиране. Това зависи от броя култури растения на хектар. Например, трябва да се използва подходящата комбинация от химикали. Съставът на използваните торове ще зависи от това какъв е бил резултатът от предварителния анализ на почвата. Що се отнася до действията? Трябва да се използва подходящата доза торове на подходящия парцел. Ако растенията се засадят прекалено рано, може да измръзнат. Ако се засадят прекалено късно, това може да се отрази на реколтата. Важни са и климатичните условия. Във връзка с това трябва да се следят метеорологичните прогнози. Освен това е необходимо и добре функциониращо подходящо оборудване, за да можем да дозираме правилно на подходящото място и в подходящия момент. Всичко това се свежда до наличието както на данни, така и на знания и на технологии. Тук виждате една малка площ, на която първоначално направихме експерименти. Червените петна са онези участъци, на които стопаните първоначално са загубили пари. Може би стопанинът не би трябвало да засажда нищо в тези участъци, тъй като това ще му струва пари. А от участъците в тъмно-зелено може да извлече печалба. Но стопанинът е използвал едно и също количество химикали за всеки един участък от това поле. Ясно е, че може да се усъвършенства работата му в това отношение. Какъв е конвенционалният подход? Използва се една и съща дозировка за цялото поле Например, когато се отглеждат ябълки, се вземат една или две проби от почвата на всеки хектар или на 5 хектара. Мислим, че това е достатъчно, за да дозираме правилно използваните препарати. Но това не е вярно, тъй като има разлики от участък до участък в състава на почвата и съдържанието на хранителни вещества в нея. Затова се опитваме виртуално да разделим една площ на отделни участъци. Някои участъци се нуждаят от по-висока доза. Там ще има значително увеличение в резултат от това в добива. А за други участъци трябва да се намали, например, количеството използвани торове, тъй като торовете не допринасят за увеличаване на добива. Същото може да въжи също така за хербицидите, за контрола върху плевелите и контрола върху болестите. В бъдеще в овощарството, например, при всички положения ще пристъпим към управлението на отделни растения, а не на цели участъци. Това е посоката, в която искаме да поемем, тъй като за нас ще е важен както добивът, така и неговото качество. Какви технологии ще се използват за целта? Или по-скоро следва да се запитаме какъв ще е ефектът от прецизното земеделие в Европейския съюз. Ако използваме технологиите в тази област, можем значително да допринесем за продоволствената сигурност и безопасността на храните. Вероятно, технологиите на интелигентното селско стопанство и прецизното замеделие са възможност за произвеждане на повече с по-малко ресурси може да се произвеждат повече храни, като се използват по-малко химически препарати, например. Вероятно ще можем да произвеждаме повече храни на по-малки площи, като се възползваме максимално от по- добрите участъци от по-плодородните участъци. Така можем да допринесем и за безопасността на храните, тъй като ще използваме по-малко химикали. Така ще прилагаме и по-устойчиви методи в селското стопанство. Установихме в няколко случая, че има положително въздействие върху околната среда, както и значително увеличение на производителността. Според мен внедряването на нови технологии трябва да се прилага по-широко. Новите технологии трябва да се прилагат по-широко в селските райони. Така хората ще започнат да се интересуват от селско-стопанското производство. Ще промеят, че става дума не само за физически труд, но и за интелектуално и технологично предизвикателство. Може би е назрял моментът хората да осъзнае, че технологиите могат да допринесат за селското стопанство. Вероятно ще могат да възникнат и някои нови услуги, като например услуги за обработка на данни в селското стопанство. Ще бъдат необходими нови умения в сектора, нови технологични, нови екологични и нови управленски умения. Но ако младите производители се изправят пред това предизвикателство, това ще е в интерес на цялото общество. В момента приходите на селските стопани са под средните в отделните общества. А ако производителите имат добър социален статус, това ще се отрази добре на обществото прецизното селско стопанство трябва да е на достъпни цени, трябва да е приложимо, независимо от вида стопанство и от неговия размер. Може да става дума за високо интензивно градинарство или пък за използване на екологични методи на производство в по-малък мащаб. Прецизното земеделие трябва да допринесе за заетостта, но не в традиционния селскостопански отрасъл. Трябва да се насърчава заетостта в области, които допринасят за развитието на селското стопанство. Това ще е предизвикателство за политиците на европейско ниво. Те трябва да осъзнаят какви са възможностите и предизвикателствата, свързани с прецизното замеделие, както и да осъзнаят, че ще има разлики в зависимост от отделните държави членки. Нека се опитам да обобщя. Прецизното земеделие се свежда до събиране на данни, до мониторинг и анализ на данните. Не се свежда само до насочване и управление на производството. Това селско стопанство допринася за произвеждането на повече с по-малко ресурси, като се възползваме от вариациите в конкретните условия. Този отрасъл разчита на данни и на технологии, разчита на новите технологии, както на ниво отделни държави, така и на ниво общности. Прецизното замеделие се основава на знание и информация. То трябва да е приложимо към всички видове стопанства. Това е един важен аспект, според мен. Към момента производителите са изложени на натиск. Те трябва да покажат, че прилагат добри селскостопански практики. Благодарение на технологиите в прецизното селско стопанство ще се улесни изготвянето на документацията, удостоверяваща прилагането на подобни практики. Прецизното земеделие оказва въздействие върху околната среда. Можем да обсъдим това по-нататък допринася, например, за предотвратяване на ерозията и наводненията. Допринася също така за качеството на подпочвените води и за по-добро използване на торовете. Може, например, да се избегне максимално благодарение на тези методи изпускането на азот в а, почвите и на други химикали, които не се разграждат толкова лесно. Друг важен аспект е, че дори когато използваме по-малко химикали, можем да намалим заболеваемостта сред растенията, както и инфекциите с плесени. Прецизното земеделие дава възможност също така и за ефикасно комбиниране на културите. Това повишава биологичното разнообразие, допринася също така и за добрия микробен статус на почвите. Това е важно за предотвратяването на ерозията и запазването на качеството на почвите. Прецизното земеделие вероятно ще се отрази и върху общата селскостопанска политика. Можем да се запитаме дали подпомагането на доходите може да бъде комбинирано с прецизното земеделие, за да се направи качествен скок в селското стопанство в Европа, за да бъде то екологосъобразно, да се основава на високи технологии и да насърчава заетостта. Трябва да насърчим прехода към прецизно земеделие, като насърчаваме разработването на приложими технологии. Приложимите технологии не бива задължително да се свеждат само до сложно оборудване. Трябва също така да заложим и на обучението на производителите в областта на технологиите и на управлението. Те трябва да придобиват нови умения в тези области, независимо от това в какъв мащаб е дейността им. Има и други области на политика на Европейския съюз, върху които може да има отражение прецизното земеделие. То може да разчита на тези области на политика или да допринесе за тях. Сред тези области на политика са политиката за опазване на околната среда, регионалната политика, политиката за защита на конкуренцията, политиката в областта на науката и новаторството, политиката в областта на цифровите технологии. Цифровизацията и собствеността върху данните са въпроси, които се обсъждат в момента. Има връзка също така и с образованието и обучението, както и с промишлената политика. Господин председател, с ваше позволение ще приключа до тук. Сега ще изслушам въпросите ви. Мога да направя някои други коментари, но това може да стане и по-нататък по време на разискванията. Благодаря ви. Благодаря ви. Не ни притиска времето. Вие сте професор, много сме ви благодарни, че отделихте от времето си, за да участвате в днешните ни разисквания и да направите представянето си. Сега ще дам думата на членовете на комисията. Госпожа Нойхел. Благодаря. Мисля, че сте прав, бяхте прав, като казахте, че ще продължим да се занимаваме с въпроса и през идните години и десетилетия. Казахте нещо интересно, а именно, че прецизното земеделие ще е приложимо както за по-малките, така и за по-големите стопанства. Но това противоречи на здравия разум. По-малките стопанства в никакъв случай не могат да се справят, според мен, с техническите предизвикателства. Как според вас един дребен производител или някой, който се занимава занимава с селско стопанство, между другото, ще може да се изправи срещу по-големите производители от гледна точка на необходимите инвестиции и на необходимото техническо оборудване. Казахте също така, че има възможности за произвеждане на повече с по-малко ресурси, но и това не е съвсем вярно, тъй като онова, което е необходимо за сълскостопанско производство, всъщност също са продукти, които на свой ред трябва да бъдат произведени и доставени. Може би можем да произвеждаме повече с по-малко, ако, например, влагаме по-малко енергия, но не мисля, че в случая това, което казахте е вярно. Има и още един въпрос, който според мен е най-важният и най-сложният. Вие не се спряхте достатъчно подробно върху него. Казахте, че колкото повече технически средства се използват в този отрасъл, толкова по-популярна ще е професията. Не е това така, според мен. Как ще стоят нещата с, според вас в бъдеще с административната тежест? В бъдеще производителите ще трябва да имат много по-широки умения. Ще трябва да разбират от химия, от компютри, от машини. Смятате ли, че един такъв модел ще е широко приложим в селското стопанство или ще се прилага само в някои малко наброй негови отрасли? Не będzie miała вища. Не мисля, че ще можем да избегнем прецизното замеделие, така или иначе. Господин Волкарсел, заместник председателя. Благодаря, господин председател. Аз смятам, че всички вие или почти всички знаете, че съм заместник или подгласник в Комисията по селско стопанство, но като заместник председател на Европейския парламент ми е възложено от бюрото да работя в СТОА. Това е групата, която предоставя на парламента независима, висококачествена научна информация, както и технологична информация. Знаете добре, че наша задача е да предоставяме на всички депутати информация, заключения и препоръки, направени от най-добрите учени като целта е да помогнем за изграждането на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни стратегии. Знаете, че СТОА дава възможност за много добри презентации, точно като тази, която видяхме днес след обед. Вие говорихте за прецизното земеделие и за бъдещето на селското стопанство в Европа. Мисля, че вашата презентация беше изключително интересна и осведомяваща. Ако ми позволите, нека да кажа няколко думи за Мурсия, региона, от който съм аз. Мурсия се издържа благодарение на селското стопанство. Ние нямаме кой знае колко водни ресурси и трябва да ги използваме максимално пестеливо. По-настоящем даже имаме засушаване. Съответно, прецизното земеделие може да е изключително полезно. Ние постоянно се борим с засушаването, с полупустинния климат. Как го правим? Чрез технологии, е, чрез добра подготовка, предварителна подготовка на почвите, чрез капково напояване, чрез оборот и така нататък. Много сме инвестирали в иновациите и продължаваме да го правим. Това благодарение на регионалното правителство на Мурсия. Осигуряваме много стимули за прецизното замеделие и трябва да кажа, че Мурсия е нещо като пионер в всички типове прецизно земеделие. Можем да се похвалим с най-добри практики относно използването на водите, използваме и технологии за обесоляване на водите. Мисля, че проучването, което видяхме днес, е, ще е полезно за всички нас. Всички трябва да приемем е, подобни технологии. Естествено, те трябва да бъдат адаптирани за всеки един регион, но те ще са полезни за конкурентоспособността на нашите региони. Благодаря. Благодаря на господин заместник председателя за цялата тази информация. Благодаря ви и за това, че разказахте за вашата собствена дейност. Полезна допълнителна информация. Господин Денано. Благодаря, господин председател. Нашата комисия често обсъжда въпросите за прецизното земеделие. Имаше и специален доклад, по който работихме. Целта е да бъдат задържани хората в сълскостопанските райони. Това е една много добра цел. Също времено трябва да се намали разхищението на ресурси. Затова е важно да се събира информация за състава на почвите, за географското разположение на почвите, за климата, за метеорологичната прогноза и също времено да се направят връзки между всички тези параметри и да се изберат възможно най-добрите семена. Доста сложен е този въпрос. Ще могат ли малките селски стопани да съберат достатъчно информация? Тези въпроси са доста сложни от научна гледна точка е, може би е добре по-добре да се запознаем с е, е, и с информатиката и с геостратегическите приложения, защото можем да излечем ползи от това. Радвам се, че Европейския парламент, Европейския съюз иска да е лидер в тази област – 4 милиарда евро в хоризонт 2020 година са заделени за тази дейност и е ясно, че е, си даваме сметка, че новата обща селскостопанска политика трябва да взема преди всичко това. И вземайки предвид е, направените е, предложения за новата е, селскостопанска политика, е важно да е, говорим за е, научно обосновано селско стопанство. Благодаря ви. Дебата, който провеждаме днес след обед, определено ще е изключително полезен. Особено за целите е, на колегите от е, отдела по наука и иновации. Надявам се, че трябва, надявам се, че ще можем да организираме среща с тях, тъй като те координират научната дейност и иновациите. Господин Капуто. Благодаря, господин председател. Dell'impresa agricola a supporto sia dalla produttività. Селското стопанство, прецизното земеделие може да доведе до важни последици и за производителността, и за околната среда, за устойчивостта, за използването на ресурсите и селското стопанство може да помогне и за борба срещу безработицата сред младите, защото за да се прилага прецизно земеделие, трябва да се използват информационни технологии, нещо в което младите са добри. Затова е добре да работим в тази област. Въпросите, които трябва да си зададем, които вие трябва да си зададете, е са свързани и с това как можем да насърчим този нов вид селско стопанство, без да се застръчват селските райони и прагматичната обработка на земята и без да се застрашат най-малките производители някои малки новоначинаещи предприятия няма как да се конкурират с по-големите многонационални фирми. Затова трябва да се даде подкрепа за обучаването на младите селски стопани. Много често не се правят специални инвестиции в селските райони. Благодаря. Госпожа Хойбош, благодаря. Благодаря и за представенето на проучването. Малко съм разочарована тъй като се преувеличава според мен положителният ефект от тези методи. Според мен имаме сериозни основания да твърдим, че ще има и отрицателни последици. Не е ясно как ще се отразят те върху заетостта. Ще се отразят положително върху по-крупните субекти. Не знам точно как ще се преборим с младежката безработица благодарение на тези методи. А що се отнася до практиката, ако искаме да задържим младежите в селските райони, то или да привлечем към професията онези, които искат да се завърнат там, няма нужда от прецизно земеделие. Младежите, които проявяват интерес към селското стопанство, се занимават по-скоро с биологичните методи на производство, залагат и на по-различни методи на дистрибуция. Не знам дали ще задържи младежите в селските райони благодарение на техниката. Съмнявам се. Не мисля, че и сега в селските стопанства не се използват технически приложения в достатъчна степен. Напротив, използват се, но има други проблеми, като например проблема с доходите на производителите. Те са под средните. Не знам дали ще се преборим обаче с този проблем, като произвеждаме повече, тъй като има проблем с структурата на пазарите. Ни може да произвеждаме повече, но ако има проблем с структурата на пазарите и с цените, цените, няма да ни помогне и прецизното замеделие. Казахте, че ще се повиши и социалният статут на производителите, ако използваме повече технически средства. Съмнявам се и в това. Мисля, че ние с костопанските производители нямаме чак толкова лош социален статус. Мисля, че работата ни се възприема от обществото. Ако искаме тя да се възприема по-широко, не са ни необходими повече технически средства. Трябва по-скоро да използваме използваме по-малко пестициди и по-малко химикали. А как ще стигнем до това? Дали с помощта на прецизното замеделие или с повече знания от страна на производителите за случващото се в стопанствата им, за структурата, за здравето на почвите? Това е вече друг въпрос. Мисля, че днес производителите нямат познания именно по тези въпроси. Не се работи за придобиването им на умения в чисто практически план по отношение на оборота, на структурата на почвите, на различните видове почви. Много интересно бе онова, което ни показахте на един от слайдовете, а именно че един, една площ може да се раздели на различни по своето естество участъци. Но вижте какво са правили производителите в миналото. Именно това са правили. Много добре са знаели кои участъци в рамките на една площ за какви култури са подходящи, как трябва да се обработват. В миналото производителите са били запознати с почвата в стопанствата си, знаели са как да обработват отделните участъци. Сега липсват такива знания. Мисля, че трябва да се разпространяват повече знания за почвите, например. Производителите трябва да се учат да наблюдават пространствата си. Няма нищо лошо в повечето технически средства и събирането на данни. Но ако само събираме и анализираме данни и предприемаме действия в зависимост само от този анализ, без обаче производителите да знаят какво всъщност се случва в стопанствата им, то няма да постигнем никакъв напредък, нито в екологичен план, нито в борбата срещу климатичните промени. Председателя. Фермерите, смятам аз, знаят достатъчно добре какво се случва с почвите. Естествено имаме компютри. Кое от двете има по-добри сензори обаче? Госпожа Мюлер. Благодаря. Не съм толкова критично настроена, като изказалата се преди мен колега. Мисля, че в проучването си отделяте внимание и на ограниченията в потенциала на тези методи и на рисковете свързани с тях. Според мен основният проблем е в структурата на стопанствата и с демографски аспект. Само 21% от производителите са под 45 години. Особено голям е процентът на по-възрастните стопани. Това е реалността, пред която трябва да се изправим. Трябва да се запитаме дали по-старото поколение производители изобщо ще е в състояние да използва методите на прецизното земеделие и да ги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 Има и още една значима според мен тема, а именно събирането на данни и сигурността на данните. Проблем има също така и с високата цена на техническите средства. Съгласна съм с колегите, които казаха, че това ще е проблем за по-малките стопанства. Някои съоръжения може да се използват от повече от едно стопанство, но в крайна сметка печалби се реализират от промишлеността, от производителите на сълскостопанско оборудване, без да има обаче допълнителни ползи за производителите и отделните стопанства. Да, наистина разполагаме с нови технологии, но в рамките на Европейския съюз има големи разлики между държавите членки. Затова смятам, че няма да бъдат възприяти тези нови методи от цялата общност на сълскостопанските производители. Има също така и разлики в обучението на сълскостопански производители между отделните държави членки. Освен това става дума за природни дадености. Не можем да планираме всичко до последния детайл. Видяхте на какви метеорологични явления бяхме свидетели през изминалите дни. Има нещо обаче, което според мен е важно. Трябва да работим по-активно за обучението на сълскостопанските производители. Какви са изводите, които трябва да си направим според вас за бъдещето на ОСП? Би следвало да финансираме прилагането на тези методи само в по-малките стопанства ли? Според мен към момента изискванията на потребителите са по-различни от това, за което говорим ние. Разбира се, производителите се влияят от редица фактори, като медиите, например как, прилагайки повече технически средства, използвайки повече и по-големи трактори, повече и по-сложно оборудване, ще можем да обясним на потребителите, че това е добре за околната среда. Не мисля, че ще успеем да им го обясним. Като се има предвид какви дебати се водят в Германия, не мисля, че ще можем да докажем наистина, че от прецизното земеделие проистичат определени ползи, като например устойчиво управление на почвите чрез използване на по-малко ресурси. Благодаря. Много се радвам, че всички толкова много се притесняват за малките стопанства. Нека да не забравяме обаче дебата, който проведохме за бюджета в сектора на селското стопанство. Имаше предложение за подкрепа на малките ферми, което не беше подкрепено, нито дори в нашата комисия. Нека да видим сега, чий ред е. Госпожа Магинес, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази презентация. Ще започна с малките ферми и а, дребните земеделци. Всъщност не може да се казва, че те не се занимават с интензивно земеделие. Имаме много различни видове дребни земеделци. Понякога в главите си бъркаме нещата. А ако трябва по-конкретно да говоря за този доклад, Онова, което казахте за демографията, беше много интересно. Често в нашата комисия говорим за бъдещето. Вашия доклад е, говори точно за бъдещето и би трябвало да запомним онова, което се казва в него, защото онова, за което говорите, вече се случва. Отделните фермери започват да работят с някои нови технологии. Искам да попитам защо някои фермери го правят това нещо, приемат новите технологии, а другите не го правят. На второ място, втория въпрос. Казахте, че има нужда от нови умения. В държавите членки, на ниво университети, осъзнава ли се, че трябва да има промяна в преподаването, за да се отчетат новите развития? По отношение на още нещо интересно, което казахте. Показахте, че в някои части фермерите губят пари. Имаме в рамките на ОСП и мярката за екологизация. И мисля, че би било много добре да свържем така наречените червени екологични зони с червените зони във вашите карти. Добре е да използваме данните не на последно място и данните за уменията, за да постигнем определените цели. По отношение на машините, аз не смятам, че трябва да пледираме за използването на повече машини. По-скоро машините трябва да се променят, да се приспособят и да станат по-съвършени. Особено, що се отнася до вложените ресурси. Още един въпрос по отношение на реакцията на индустрията за продуктите за растителна защита. Защото поне привидно става ясно, че ще се използват по-малко такива продукти. Ще има ли въздействие съответно върху този конкретен отрасъл? И накрая ще ви помоля и за още един коментар – последния въпрос. Какво може да направи нашата комисия? Защото Стола предприе това изключително мащабно изследване и ми се иска то да бъде приложено на практика, а не да потъне в някое чекмедже. Затова кажете ни какво да направим за практическата реализация на тези предложения. Благодаря. Благодаря, господин Неков. Благодаря, господин председател. Като е като член на СТОА, силно се интересувам от приложението на новите технологии, но точно днес искам да, да стесня периметъра и да ви задам един конкретен въпрос относно а, прецизните технологии и работата в този, точно в този сектор, замяната на, на пестицидите с така наречените биопестициди, т.е. замяната на активните вещества с такива, които не вредят върху растенията, върху почвата и върху подпочвените води и борбата с ерозията на почвите. Тоест, технологиите от една страна се използват, за да има дейност ориентирана с резултата, но от друга страна използвате се за щадение на околната среда и за дейности, които са свързани с ерозията на почвата. Благодаря. Господин Хойслинг. професоре, наистина се възхищавам на доверието, на безрезервното доверие, което гласувате на техниката. Смятате, че с помощта на техниката можем да решим всички проблеми на бъдещето. Не мисля, че проблемът на европейските сълскостопански производители е, че не произвеждат достатъчно. Дори, напротив, проблемът им е, че произвеждат прекалено много. Не мисля, че в бъдеще би трябвало да продължим да увеличаваме обема на продукцията, например на млеконадоя. Не вярвам също така, че тези методи ще доведат до намаляване на количеството на използваните торове или химически препарати. Опитът показва, че когато се прилага някаква по-скъпа технология, то препаратите се прилагат не еднократно, прилагат се по два, по три пъти. Колкото по-осложнени са техническите методи, колкото повече технически средства се използват, толкова повече химически препарати се употребяват. По-пестеливите автомобили не водят автоматично до по-нисък разход на гориво не се спряхте с нито една дума върху рисковете. Все едно няма никакви рискове. Аз си задавам въпроса, кой би следвало да финансира всичко това. Отговорът на този въпрос е формулиран към края на текста на проучването ви. Смятате, че новата ОСП следва да предостави средствата. Добре, може и да се набавят средствата, да се направи еднократен разход, но кой ще се възползва от това? Ясно е, че ще се възползва промишлеността, ще се възползват тези, които произвеждат техническите средства, а не производителите. Първоначално производителите няма да извлекат големи ползи, ако искат да инвестират в тези нови технически средства. През 60-те години вече веднъж се заблудихме. Смятахме, че можем да решим всичките си проблеми с помощта на техниката. Вие смятате, че сега можем отново да заложим на тази теза и че Финансирането следва да се предостави по новата ОСП. Не мисля обаче, че от това ще има ползи за производителите. Има и още един въпрос, на който не отговорихте. А, става дума за нещо, което играе основна роля във връзка с новите технологии. Това е въпросът за това на кого принадлежат данните. Немалко европейски дружества не са собственици на данните. Данните са собственост на крупни играчи на пазара. На кого принадлежат данните, които използва селскостопанският производител? На химическата промишленост ли? Въобще не се спряхте върху въпроса за собствеността върху данните и контрола върху тях. Мисля, че трябва да се спрем на този въпрос, ако подхождаме на сериозно към дискусията. В никакъв случай не съм настроен враждебно спрямо техниката. Мисля, че тя трябва да се използва там, където има ползи от нея, но не смятам като вас, че техниката е решението на всичките ни проблеми. Тя може частично да допринесе за решението им. Не смятам обаче, че в бъдеще трябва да изразходваме средствата по новата ОСП точно за тези методи. Това няма да е добра инвестиция. Але че ние е суш... Уважаеми колега, казва председателя, нека да взема отношение към казаното. Ако имаме технологично развитие на широка основа и то наистина се използва на широка основа, в крайна сметка технологиите ще поевтинеят и всичко ще стане по-бързо, ще има по-голяма възвръщаемост на инвестициите, така и в финансите. Така функционират нещата. Господин Дорфман. Благодаря, господин председател. Изслушах казаното току-що от Мартин Хойслинг и останах с впечатлението, че говорим за това дали тези технически методи ще бъдат въведени или не. Но това в никакъв случай не е въпрос. Тези технически методи ще бъдат внедрени на пазара. Помня, че последният германски кайзер преди около 100 години е казал, че конят в крайна сметка ще се наложи, тъй като автомобилът е само временно явление, но този кайзер не е бил прав. Знаем какво се е случило междувременно. Наложил се е автомобилът. Не става дума за временно явление и на използването на техническо оборудване в селското стопанство. Селското стопанство в крайна сметка ще бъде механизирано, независимо от това дали това ни се харесва или не. Въпросът е какво ще е въздействието на тази механизация върху селското стопанство като цяло и върху различните форми на селскостопанско производство. Говорихме за по-малките стопанства, за стопанствата, намиращи се в региони в неравностойно положение, където механизацията е по-сложна. не би трябвало цифровизацията и да се свежда единствено до механизиране на по-крупните производители. Ще трябва да може да има механизация и цифровизация и в регионите в по-неравностойно положение, за да не търпят те още по-големи загуби. Сътрудничеството при механизирането, според мен, би трябвало да се насърчава в по-голяма степен. Мисля, че механизацията е възможна само по линията на укрупняването. Такъв метод се използва, например, в Германия и в Австрия, където е довел до отлични резултати. Не мисля, че подобен вид механизация не би бил привлекателен за млади хора. За някои млади хора цифровизацията и механизацията може би не представляват интерес, но Преобладаващото мнозинство на младите сълскостопански производители проявяват голям интерес към по-ефикасното оборудване. Не мисля, че младите хора няма да проявят интерес към света на цифровите технологии. Та именно младите хора могат да боравят с цифровите технологии. Именно те са в състояние да се възползват от възможностите на цифровизацията, независимо дали става дума за компютри или машини. Прошу само ограничение ще выступления. Няма да ви ограничавам, но ви моля да се самоограничавате, за да може всеки в крайна сметка да се изкаже. Господин Никълсън. Благодаря, господин председател. Няма съмнение, че технологиите и науката ще имат водеща роля в бъдещето на селското стопанство. И през последните десетилетия те наистина изиграха такава роля. Днес, ако говорим за семейното стопанство, основният проблем е свързан с разходите, с цената. Погледнете цената на един трактор преди 30 и 40 години. Фермерите казваха, че преди време са можели да си позволяват повече инвестиции от този характер. Естествено, няма полза от това да се връщаме към миналото и да казваме, че миналото е било прекрасно. От друга страна, обаче, трябва ли да се върнем към коня? Не, трябва да приемем новите технологии. Както каза господин Дорфман, те са тук, налични са и ще продължат да се използват и ще се използват все повече и повече. Ако днес един човек е на 55 или на 60 години, обаче едва ли ще прибегне до тези технологии. Ако ти предстои един дълъг живот, професионален живот в областта на селското стопанство, да, така ще бъде, ще използваш технологии. Но какво да кажем за тези, които са по-възрастни? На следващо място, Хоризонт 2020. Онова, което предстои и което надхвърля моите познания. Живеем в времена, в които младите хора трудно ще бъдат убедени да живеят в ферми и да работят в такива ферми. Защо? Защото ако работиш в ферма, трябва да работиш 365 дни в годината, от сутрин до вечер. Никой не пита, кравата не пита дали е събота или неделя. Никой не пита кога е настъпил петък след обед, че да си тръгнеш и да дойдеш в понеделник сутрин. Как да се убедят тогава младите хора да работят в фермите? Това е един от големите проблеми и във Великобритания. Ние зависим от мигранти, от мигрантска работна сила. Те вършат работата, която ние във Великобритания не искаме да свършим. И тук възниква въпроса, технологията ли в бъдеще ще върши тази работа или човека. Благодаря ви за информацията. Много въпроси могат да бъдат зададени. Вие казвате, че е, с течение на времето европейското замеделие ще стане зависимо от технологиите и така нататък. Защо това е така? Не могат ли компаниите да използват е, средствата по Хоризонт 2020, например, или по втория стълб, за да работят за лансиране на технологиите в по-близко бъдеще? Защо трябва да се чака дълги години, както вие казвате. Госпожа Сенра, благодаря господин председател. Благодаря ви за предложението. Мисля, че трябва да подходим неутрално, когато се опитваме да решим проблемите на онези, които живеят на гърба на истински трудещите се. Тук искам да спомена банките, големите компании и така нататък. На следващо място. Колко инвестиции ще трябват, за да се премине към такова земеделие, технологично земеделие? На следващо място. Какво ще е въздействието на подобен преход върху задлъжнялостта на фермерите? Вие постоянно говорите за все повече и повече инвестиции. Истинският въпрос, който вълнува фермерите е каква е цената на тяхната продукция? Защо не говорим за този проблем? На следващо място, направили ли сте оценка на въздействието за този тип земеделие? Какво ще бъде въздействието върху концентрацията, например, по отношение на притежаването на земи? Благодаря, казва председателя. Много въпроси бяха зададени тук. Надявам се, че нашите гости ще имат време да отговорят. Кой е наред сега? That's me. Thank you. Um, first... Госпожа Макентайр има думата. Благодаря. Извинявам се за това, че не присъствах по време на цялата презентация. Темата е много близка до сърцето ми. Аз съм член на СТОА и знам какъв е доклада посветен на прецизното земеделие. Исках все пак да присъствам в залата, за да ви подкрепя. И освен това да кажа няколко думи в подкрепа на онези, които заявиха, че прецизното земеделие е изключително важно и че подобни техники трябва да бъдат възприяти в Европейския съюз. Имах късмета да съм докладчик от името на комисията по темата технологични решения за устойчиво земеделие в Европейския съюз. Е, мисля, че устойчивостта е нещо много важно защото технологиите могат да ни помогнат да имаме по-устойчиво земеделие и то в целия Европейски съюз. Аз съм от региона познат като West Midlands в Великобритания и там има един университет, е, познат като Хабарадос, Ед Хабарадомс по-скоро. Е, някои от вас посетиха заедно с мен този университет и видяха как е, се работи там по този въпрос, по въпроса на прецизното земеделие. Още през 2011 година тези хора там а, въведоха една система на земеделие, която може да се определи като а, система на контролирания трафик. Какво се има предвид тук? Вероятно над 60% от а, територията на едно стопанство ще бъде заета от машини в бъдеще. И съответно ще има щети върху почвите, но и не само. И ето защо те в този, хората от този университет въведоха тази система на контролирания трафик. Има технологии, които могат да се използват и с съществуващо оборудване, но естествено по-голяма полза ще има, ако се приемат технологии, които да не рушат, да не вредят. Мога да спомена един иновативен подход за унищожаване на плевели. Използват се лазери по силата на този подход. Органичните е, фермери, фермерите, които се занимават с органично земеделие, също биха харесали един такъв подход. Мога да спомена и дрони от второ поколение, които не само заснемат, но и работят на самите стопанства. Така че виждате, широко са отворени вратите пред напредъка, технологичния напредък. Естествено, технологиите сега отнемат дълго, за да бъдат разработени, много време трябва за да бъдат те разработени, но не е задължително те да струват толкова много пари. Аз съм съгласна и с казаното от Джим Никълсън. Трябва да се използват научните фондове на Европейския съюз, за да се работи за приложна научна дейност. Не само да създаваме някакви добри идеи или някакви е, планове, които нямат нищо общо с действителността, а по-скоро да работим за приложението на технологиите. И самите фермери трябва да участват в тази приложна наука. Благодаря. Не знам дали това е едно добро решение. Имам предвид е, решението, което взех, да не ви ограничавам в времето за изказване. Госпожа Петир. Благодаря много, господин председател. Бих искала да благодаря за представеното нощно проучване. Данните са изключително ценни и те могат да се използват при вземането на решения. Това е основната им цел. В допълнение към примерите, които вече бяха дадени, Бих искала да разбера дали имате изчисления за това, колко трябва да инвестира едно средно статистическо селско стопанство, за да се здобие с цялата необходима технология, за да е готово за този тип прецизно земеделие. Говорихте и за структурата на населението, нещо, което ни води до темата обучение, така че селските стопани да бъдат запознати с новите технологии. Тези технологии са доста сложни, доста трудни за приложение, особено за по-възрастните селски стопани. Бих искала да получа малко повече информация и за нещо друго, което виждам в проучването тук. А именно, каква е дефиницията на прецизното земеделие? Дронове, сателити, това ли се включва или означава ли това също приложение на генетични модификации – и ам, изследване на генома, защото ако за това става дума, не мога да го подкрепя, тъй като смятам, че Европейския съюз няма нужда от генетично модифицирани организми и разполагаме с необходимите средства за увеличение на производството, спазвайки изискванията на устойчивото развитие. Господин Яр, вие сте последният оратор, но дойдохте твърде късно. Господин Яр, ще бъда кратък, тъй като колегите знаят какви са моите виждания. Знам, че трябва да се развиват технологиите и в селското стопанство. Както каза колегата, не става въпрос за това дали искаме да сме свидетели на една подобна тенденция или не. Въпросът е как да я оформим. Някои колеги казаха, че тези методи ще са в полза само на крупните производители и в ущърп на по-малките. Мога да ви кажа какви са моя, какъв е моят опит от практиката. Какъв е според мен проблемът? Някои колеги говориха за защитата на данните, но ще трябва да се обърнем в случая към колеги специалисти. Ако предстои да се въведе така нареченият интелигентен хладилник, от който в 10 часа вечерта вече не можем да си извадим храна, защото той е установил, че сме яли прекалено много, то ще видим, че защитата на данните наистина е огромен проблем, с който трябва да се занимаем ние като политици. Има и още нещо, което силно ме занимава, най-вече по отношение на прецизното земеделие. Не знам дали ще можете да ми отговорите на въпроса. Много широко се популяризират тези методи, често и от страна на промишлеността, която прави реклама за оборудване – под формата на фотоси на такова сложно оборудване, което дори не се обслужва от хора. Но подобни методи трябва да се възприемат. Ако представяме прецизното замеделие само като метод, който може да се използва от крупните производители от индустриализираното селско стопанство, то няма да се ползваме в никакъв случай с одобрението на производителите. Как можем според вас да го популяризираме по по-различен начин? Pan poseł Jar inteligentnie się mi odwdzięczył, mówiąc o... Благодаря много, господин Яр. Спомена интелигентните хладилници. Не знам дали това беше със специална мисъл за мен. Имате думата, професоре, за отговор. Нека да благодаря на всички за зададените въпроси и за направените коментари. Не са лесни а, тези въпроси, не е лесно да им се отговори. Мисля, че много от въпросите ни изискват доста подробно проучване. Сега за малките селски стопани. За тях имаме доста безпокойство, но трябва, но мога да премина и към други въпрос. Какво ще стане, ако просто изчакаме нещата да се променят? Как ще изглежда селското стопанство? Не знам какво ще стане, не знам как ще се развият нещата. Знам обаче, че младите селски стопани, нещо, което виждам, сред приятели, виждам, че те се е, ентусизират изключително много, ако имат възможности да работят на ферми, където има възможности за въвеждане на нови технологии. И новите технологии съвсем не са само единствено големите машини. Трябва да имаме предвид това. Ето, например, ако имате селски стопанин, който има някакъв смартфон, по-добър от моя, и той снима в полето, в което работи, качва снимките е, в облак и получава информация тук има заболяване, а тук няма заболяване или пък тук има недостиг на азот, а тук има прекалено голямо количество азот. Няма нужда полето да е твърде голямо. Той може да използва тази технология и за малко поле, защото може да се използва познанието, което се генерира другаде. Аз, например, когато работех, работех на фермата на баща си, не винаги успявах да предвидя подобни или да позная подобни типове развития в полето, ей така с просто око. Затова отидох и в университет. С крайна сметка трябва да се използва повече информация И мисля, че пазарната информация и достъпа до пазара ще са важни за бъдещето. За всички нас това е важно. Искаме да дадем достъп до пазара само на тези селски стопани, на които вярваме. Така стоят нещата. Видяхме кризите в Европа, видяхме е, супермаркетите, видяхме е, селск... Е, кризата при продажбата на дребно, всички, абсолютно всички, които купуват е, хранителни стоки, искат е, те да са качествени и безопасни. А сега селските стопани казват, добре, сега трябва да покажем какво сме направили и да, да свършим обещаното. Добре, но това струва пари такъв случай да се плаща ли повече? Първоначално на, при продажбите на Деребно имаше желание за плащане на малко повече, но а, след това нещата се промениха. А, важен е въпрос за технологиите, за документацията. Сканирате а, кода QR на пакета и знаете всичко за съответното ам, за съответната стока. Някой обаче трябва да произвежда тази информация. А, и тя се провежда и тази информация се произвежда от селския стопани. И въпросът е, независимо от това какъв тип е информацията, че тя се събира от самия селски стопанин. Имаме повече безпокойства за биологията на почвите, за качеството на почвите. Също времено се предприемат усилия да се информират селските стопани за биологичното качество на техните почви защото това е важно за структурата на почвите и за избягването на ерозията. А, технологията трябва да е на разположение и на другите селски стопани. А, има различни възможности за действие. Трябва да могат да решат дали да прилагат ротации на културите или да оставят биомаса. А, на полето, която да подпомага микробиологичните процеси. Що се отнася до защитата на данните, за собствеността върху данните, някои колеги от други ваши комисии също работят по тези теми. Имам няколко примера от някои университети, където се обработват данни. Ако един селски стопанин не иска да предоставя данните си, тогава е, звучи логично той да не може да има достъп и до а, а, общите данни. А, така че именно с обмена на данни могат да се извлекат ползите от наличността на данни. Това не означава, че само онзи, който предоставя услугите и анализа, ще може да извлече печалба. Трябва да говорим и за възможност за печалба за предоставящите информация, също и за защита на данните. Знаем какви са проблемите с дигитализацията. Ето, например, фирмата, която ми инсталира фотоволтаичните панели. Изглежда, по всичко изглежда, тази фирма получава пълната информация за тяхното функциониране. И сега въпросът е искам ли да им предоставям тази информация или не. В моя случай аз смятам, че е добре да им я предоставя, защото аз самият не мога нищо да разбера от нея. Също, когато говорим за отдалечените райони, е важно да има достъп до информация за младите хора там. Те много добре си дават сметка как работят цифровите технологии и могат да ги използват и в съответното селско стопанство, могат да се консултират с бази данни, да вземат предвид различните генотипи растения и занимаващите се с прецизно земеделие се занимават с управление на почвите, а не с генетично модифициране. Но е добре да се познава генотипа. Да кажем, има определен тип царевица и в а, вашата почва има а, плевели, а, чието корени а, се вкореняват в дълбочина много по-бързо, отколкото съответния генотип царевица и е, се отразява това на влагата, на влажността на почвата и поразява културата, тогава е добре да знаете как различните генотипи реагират. Важно е и това, което каза депутатът от Мурсия за използването на почвите и на генотипите, така че възможно най-ефективно да се използва нали, ограничената налична вода. Технологиите ще променят начина по който се работи в областта на селското стопанство. Мисля, че това ще стане. Ще видим, разбира се, какво ще е положението след 10-20 години. Що се отнесе до селско-стопанските области, ще, ще да се очаква някаква специализация в отдалечените райони. Да кажем, ако има малки ферми, може да останат те малки, но да има специализиране. Не може да очаква всеки един селски стопанин да знае абсолютно всичко за всичко, което се случва на неговата ферма. Ако той е, живее в селско-стопанска общност, може да обменя информация и експертиза, но има и други е, възможности. Да кажем, що се отнася до обновяването на образователните системи, така че да включат такава информация. Изискванията за инвестициите, е така че да се постигне прецизно земеделие. Ами, какво да кажа? Може да се изискват съвсем малки инвестиции, може обаче и по-големи инвестиции да се изискват, в зависимост от анализа на данните, предоставени по, по съответния канал, да кажем през телефона, а може също да се взема предвид да по какъв начин се, предост... се наторява близо до корените или навсякъде в цялото поле. Господин председател, разбирам какво ми казвате. Добре. Ами... Да, и аз като всички тук можем да говорим за селско стопанство до безкрай. Надявам се, че успях да засегна голяма част от въпросите, които зададохте. И ако има повече въпроси, можете да ми пишете лично или да пишете на стола. Важни са тези дискусии. Може би не е напълно, не всяко нещо, което казвам, е, е, е, е вярно. Опитваме се да казваме верни неща, но може би не сме взели абсолютно всичко предвид. Благодаря. Благодаря, господин Декастро очевидно харесва този тип академични дебати, при които няма ограничение във времето. Справяме се добре с този тип дебати. Заключенията, промени има и ще има, ще продължат да се развиват нещата и е важно добре да се адаптираме и така да се ориентираме за в бъдещето че да вземем всичко това предвид. Благодаря ви много, господин професоре. Изслушахме казаното от вас. Тези ще използваме тези идеи и за в бъдеще, когато говорим за общата сълскостопанска политика. И така, благодаря ви много. Преминаваме към следващата точка. Общи принципи и правила за реда и условията за контрол на упражняването на изпълнителните правомощия в държавите членки. Става дума за процедурата по, по митология. Господин Шер, господин, от е, страна на едната комисия, от нашата комисия, господин Ропе. Заповядайте, господин Ропе, за уводни думи. Pirmininkė, gerbėmi kolegos, noriu Jums пристатите паренкта. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, Нека да ви представя проект становището на Комисията по селско-стопански въпроси, що се отнася до комитологията. Основната комисия, работеща по становището, е Юри, но трябва да представим а, своите предложения а, за комитологията и във връзка с общата селско-стопанска политика и с, във връзка с общата организация на процеса. Процесът по комитология създава възможности да се обсъждат всички е, законодателни въпроси на европейско равнище. И в тази връзка са представени експерти от различни министерства, председателства на работата от различни министерства и е, често държавите членки избягват е, е, излагането на ясно становище и комисията в случая на делегирани актове работи по определени правила. Парламентът може само да приеме или отхвърли, няма право да, да внася корекции и смятаме, че демократичната легитимност на решенията взети посредством от комитологията и прозрачността на различните етапи на процеса на комитология е, е, е необходима, защото трябва да има повече отчетност и важните решения да не бъдат оставени в ръцете на малък брой държави членки, нещо, което най-вероятно ще се случи, ако не се броят въздържалите се, както сега се предлага в предложението на комисията. Затова предлагам да заявим следното. използване на принципа на предпазливост, по-висока отчетност на държавите членки, по-голяма прозрачност и ефективно контролиране на приложението на мандатите, представени от комисията. Е, твърдо вярвам, че трябва широко да прилагаме принципа на предпазливост. Какво означава това? Означава, че авторизирането за използване на продукти и материали трябва да се предоставя само с решение за квалифицирано мнозинство в съответната комисия. Това е особено важно, когато става дума за човешкото здраве, защита на околната среда и за защитата на здравето на е, растенията, хората и безопасността. Трябва да се облечи прозрачността на процеса, затова предлагам да се публикува е, резултатът от гласуването на представителите на държавите членки и при е, обосновките на определените позиции да се публикува информацията за участието в заседанията на представителите на комисията, както и на органите, които са представени на съответните заседания. Също трябва да заявим, че комисията, занимаваща се с възражения, не е, е, работи ефективно, защото обикновено резултатите от гласуването в нея всъщност са същите, като в гласуването в съответната комисия, така че институцията реално е ненужна и според мен трябва да бъде отменена. В заключение, парламентът и съвет трябва да си запазят правото да преразглеждат мандатите за приложение и предоставяне на комисията и приложното поле на правните текстове във всеки един момент. Това е, са основните елементи на становището. Очаквам вашите коментари, е, бележки, критики и твърдо вярвам, че ще продължим да работим по темата и за в бъдеще. Благодаря. Dziękuję. пана пропозиция са базо конкретна. Председателят, благодаря за тези много конкретни предложения. Сега можем да пристъпим към коментари и изказвания на колегите. Госпожа Гърлинг. Благодаря. Приемам целите, които е набелязал колегата в проекто доклада си. Трябва да търсим отговорност от държавите членки, най-вече когато те вземат подобни решения в постоянните комитети. Добре е да се повиши прозрачността, според мен. Мисля обаче, че докладчикът отива твърде далеч в това отношение. Изготвянето на пълен доклад за резултатите от гласуването и за това как са гласували държавите членки, публичното му оповестяване е нещо, в което според мен няма нищо лошо. Но докладчикът изисква също така и пълна обосновка от страна на държавите членки за конкретното им поведение по време на гласуването. Мисля, че това отива твърде далеч в резултат ще получим само някои банални изявления. Нищо повече от това. Като цяло приемам доклада, но не мисля, че трябва да изискваме от държавите членки пълна обосновка за поведението им по време на гласуването по всеки вторичен законодателен акт. Ако изискаме това от тях, вероятно те по време на гласуването ще вземат решения, които иначе не биха взели. Като цяло обаче приемам призива за повече прозрачност. Докладчикът смята, че ние трябва да се застъпим за по-малките държави членки. Че решенията не бива да се оставят в ръцете само на малкото по-големи държави членки. Аз вярвам обаче в един свободен свят – Възможно е държави членки да решат да не гласуват подобно и на нас, депутатите. Понякога просто не, се иска, не ни се иска да вдигаме ръка, но понякога просто не сме си създали мнение, тъй като не сме разполагали с достатъчна информация. Понякога Въздържането може да е съвсем разумно решение, но въздържането в постоянните комитети придобим политическо естество. Понякога експертите биват инструктирани от държавите членки да не гласуват, за да не са съпричастни към вземането на решението. Ако те вземат такова решение, то не мисля, че ние трябва да защитаваме тези държави членки. Защо трябва да защитаваме тези така наречени по-малки държави членки. Понякога и по-големите държави членки не гласуват, което в още по-голяма степен може да опорочи нещата. Ако Испания, Германия или Обединеното кралство не гласуват, например. Ако една държава членка реши да не инструктира експертите си да гласуват, то тя взема политическо решение. А вземането на политическо решение в експертен комитет, който не би следвало да е политическа структура, според мен е нещо, което трябва да уважим. Ако експертите не гласуват, трябва да уважим конкретното решение. предложението на комисията, ако държава членка не гласува по време на първия тур, тя да не може да участва в апелативната процедура, според мен е едно много разумно решение. Аз го подкрепям, докладчикът обаче не. Ако няма резултат. Ако няма квалифицирано мнозинство по време на първия тур, то се намалява броят хора, които ще могат да гласуват по време на апелативната процедура. И така всъщност ще могат да вземат решението у нези държави членки, които имат някаква позиция и искат да гласуват. Това ще е много елегантно, според мен, решение. Много елегантен изход от ситуацията, в която сега се оказваме по редица вторични законодателни актове. Благодаря за този много подробен анализ, за много подробните ви, много полезни коментари. Господин Денано. Euh, благодаря, господин председател. Нека да благодаря на докладчика за това, че работи изключително добре по темата. Темата е важна от технически и от политическа гледна точка, защото става дума за чувствителни въпроси, свързани с санитарните, фитосанитарните мерки и мерките свързани с ГМО и тъй като темата е сложна, трябва да има пълна яснота и трябва да има мерки, които се обосновават на научни данни. Трябва да се приложи принципа и да се продължи да се прилага принципа на предпазливостта. И не смятам, че промяната в парализираното множество ще промени ще разреши проблемите, моторизацията на продукти и пускани на пазара трябва да не е възможно, ако няма квалифицирано мнозинство и в въззивната комисия. И очакваме, ако това не е така, да има сериозни възражения. Радваме се, че госпожа Гърнинг. Е, се изказва в полза на прозрачността, трябва да има предвид, че държавите членки представляват собствените си интереси. Трябва да има възможност за подаване на възражения и на министерско равнище и да има възможност да се обменя информация за важните политически въпроси, по които тъкат дебати. Благодаря. Yes, thank you very much, Chair, and uh, I would... Благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря на докладчика. Интересна е неговата гледна точка. Добре е също, че провеждаме и разисквания. Има доста голяма разлика обаче между това, което изисква докладчика и онова, което изискваме аз и моята политическа група. Ние се опитваме максимално да се придържаме до резултатите от научни изследвания, до цифри и факти. А, ако се възприеме подходът на докладчика, то ще се гласува доста по-често против ГМО или препарати за растителна защита, отколкото това би било необходимо според научните изследвания. Това отива според мен твърде далеч. Не би трябвало да политизираме процеса. Вече се политизира той всъщност. Мисля, че трябва да намерим възможности за по-малко политизиране. Трябва повече да се слушваме в мнението на научните среди и повече да се консултираме с тях. Нека последваме предложението на комисията, именно държавите членки да могат да гласуват само когато имат ясно мнение. Така ще се сведе до минимум възможността за въздържане. Не знаем дали ще внесем изменения, ще обсъдим това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 комисията. Освен това, би ми се искало комисията да няма правомощия за това, без да има реални съображения, да приема един огромен акт на общи основания. Трябва да можем по отделни въпроси да можем да кажем да или не. Не може различни по естеството си проблеми да се уреждат в един огромен акт. Има и още един трети момент. Ядосваме възможността за въздържане от гласуване в съвета. Да, от демократична гледна точка това е възможно. Трябва да може човек да се въздържи, например, в един парламент. Но има проблеми, когато е необходимо квалифицирано мнозинство. И държавите членки в случая трябва да са наясно, че ако се въздържат от гласуване, всъщност гласуват против. Не би трябвало въздържането от гласуване да спира цялата процедура. Мога да ви дам за пример глифозата. Ако иска, човек може да каже не да гласува против, но не да се въздържа, защото така се блокира процеса. Ако можем да намерим възможност за решаване на този проблем, ще се радвам. В рамките на една демокрация човек трябва да може и да вземе конкретно решение. най-вече делегираните актове и актовете за изпълнение са нови инструменти, с които трябва да работим. Необходимо е да работим в дух на лоялност с комисията. Ще тези пана Крауса благодаря. Представителят на комисията. Благодаря, господин председател. Бяха повдигнати много въпроси. Нека изясня, че предложението на комисията се отнася само до конкретни елементи, които в момента са включени в действащия регламент за комитологията. Предложението не се отнася до делегираните актове. Делегираните актове са обект на по-различна процедура, която е закрепена в договора. Предложението на комисията се отнася само до актовете за изпълнение – уредени в регламента за актовете за изпълнение от 2011 година. Дори в това отношение комисията не предлага обща рамка за комитологията, а се опитва да реши само един много конкретен проблем, пред който се изправяме от 2011 година насам. Както правилно посочиха някои ваши колеги, става дума за апелативния комитет. Като цяло комисията смята, че нормативната уредба на комитологията функционира много добре. Комисията приема около 1500 акта за изпълнение годишно. Около 98% от тези 1500 акта за изпълнение минават през комитетите по комитология, като получават положителна оценка от държавите членки. Почти няма отрицателни оценки. Останалите около 2% са обект на процедура, по която не се постига никакъв резултат. Не се постига никакъв резултат, тъй като няма квалифицирано мнозинство сред държавите членки. Мнозинство за или против. При определени условия, като например здравето и безопасността на хората, животните и растенията. Досието се прехвърля при това положение на апелативния комитет. В други случаи пък, например с ГМО, апелативният комитет не постигна резултати, така както бе предвидено по регламент. Не намери решение. Всъщност апелативният комитет в такива случаи никога не намира решение, само възпроизвежда онова, което преди това е направил комитетът по комитология. Защо? Защото тези случаи, в които има възпроизвеждане на резултата, става дума за изключително деликатен от политическа гледна точка въпрос. Комисията се опитва да реши този проблем. Един от вашите колеги каза, че е неудачно да се политизира цялата процедура, но не е в интерес на комисията да политизира, в интерес на държавите членки е. В техен интерес е да избягнат поемането на отговорност, да прехвърлят топката на комисията. Не бива да забравяме, че актовете за изпълнение пряко проистичат от основни законодателни актове, прияти съвместно от съвета и парламента с цел създаването на уеднаквени условия за прилагане на процедурата по възлагане на определени правомощия на комисията. В рамките на този процес, по линия на комитетите по комитология, държавите членки упражняват контрол върху комисията при упражняването от нейна страна на тези правомощия. През изминалите години държавите членки прехвърляха деликатни въпроси на комисията. Миналата година председателят на комисията заяви, че ще реши точно този проблем чрез определен брой промени в процедурата по комитология. Това се стреми да постигне комисията. Ако предложението бъде прието, се надяваме, че в бъдеще решенията няма да се вземат само от няколко държави членки. Напротив, искаме да стимулираме държавите членки да участват в гласуванията. Това е целта ни. Не знаем дали ще успеем да я постигнем. Надяваме се. Има и още няколко елемента, Вашата комисия и други парламентарни комисии подкрепят идеята на комисията за повече прозрачност по отношение на позициите на държавите членки по време на гласуванията, например. Това е всичко от моя страна. Благодаря ви. Дякуваме пану. Пан посел Ропе. И господин Ропе. Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря за всички подробни коментари. Те бяха необходими и полезни. Важно е, че осъзнаваме, че има проблем. И смятаме, че има само един начин да се справим с него. Може и комисията да не смята, че проблема е толкова наболял, но мисля, че нашите желания за по-голяма публичност, прозрачност е, са валидни и се споделят от всички нас. Записах си вашите идеи и коментари и се надявам, че ще продължим да работим заедно, за да намерим общо решение. Благодаря. Благодаря на вас, господин Рупе. Приключваме с дневния ред за днес. Утре заседанието ще председателства господин Декастро. Аз се сбогувам с вас. Довиждане. Заседанието приключва. Благодаря на всички вас. Благодаря на